съм от НП, ЕКАРЕ, Зелените и НЛ някои искания за изменения в комисии и делегации. Тези изменения ще бъдат включени в протокола на това заседание. Ако не излязат възражения до одобряването на протокола, те ще се смятат за одобрени.